Please take a standing position, colleagues. Моля, колеги, нека да застанем прави.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 господин комисар, господин министр. За мен е голяма чест да ви представя господин Аманду Тумани Торе, президента на Република Мали и неговата съпруга. Господин президентът не е за първи път в Европейския парламент, но за първи път изнася реч пред нас. Той бе на посещение тук през април 2009 година, т.е. преди година и половина. Неговата реч днес е от голямо значение, защото след две седмици ще се проведе среща на върха в Нью Йорк, на която ще се преразгледат целите за развитие на хилядолетието много добре знаем случилото си от, се от последните седмици и месеци, терористичните актове и много добре знаем, че Република Мали играе важна роля за борбата с тероризма. Това е една от страните, където процесът на демократизация е довел до успех. Мали е отличен пример – в тази връзка и искам да подчертая, че благодарение на ръководната роля играна от президента на Мали, демокрацията стана действителност в Мали след, в началото на 90-те години, след 23 години управление от хунтата. Все още има много неща, които трябва да се развият в Мали, но процесът на реформи продължава. Ние знаем това, знаем, че така се случва и при нас в Европейския съюз и по подобен начин има нужда от реформи и в Мали. Така че, господин президент, вашето слово ще е важно не само от гледна точка на случващото се в Африка, но и от гледна точка на това, че вашата страна би могла да е, е, е представителна за целия ви континент по отношение на прехода към демокрация и демократично развитие. Европейският съюз иска да играе водеща роля в, подпомагането на страните, които искат да се развиват демократично е, и които искат да се зачитат правата на човека и основните ценности, в които толкова искрено вярваме тук в Европа. Обеден съм, че аспирациите на нашите граждани са подобни на тези на гражданите на Мали. И за това очакваме с нетърпение вашето изказване. Давам ви думата. Благодаря. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, госпожо върховен представител за външните работи и политиката на сигурност, господин комисар по въпросите на развитието, почитаеми депутати, почитаеми депутати от Мали. Най-напред Искам да ви поздравя, господин председател, за избора ви за председател на Европейския парламент. Искам обаче преди всичко да благодаря горещо на политическите групи на целия Европейски парламент за това, че ме поканиха да дойда тук и да споделя с вас своите мисли по някои големи предизвикателства, пред които са изправени моята страна и страните от Африка, и както и усилията, които полагат всеки ден, за да намерят решението. Госпожи и господа депутати, Мали има една площ милион и половина квадратни километра. Тя има 7000 км граници с 7 страни. Тя е страна с древна цивилизация. Историята на Мали може да бъде разказана с няколко факта, няколко репера и символа. Искам да цитирам хартата от Куру към Фуга, приета преди доста години при създаването на Мали. Хартата Куру към Фуга е кодификация на властта задълженията и отговорностите, правата на човека и, свободите, професионалната защита на хората и, и тяхното имущество. Човешкото същество, човешката личност е свята, Това се превърна в ключов принцип на съвременната демокрация. Ме ми се реших, че е важно да бъде споменат този факт пред Европейския парламент. Още през 16 век в Мали имаше 25 000 студенти, които дойдох, бяха дошли от различни страни. Мамур Кади, Тарик Фатиш, Тамбукто е призната, беше призната за солидността на своите институции политическата свобода, за съчувствието към бедните, уважението към студентите и учените. През 2006 година град Томбукту беше обявен за столица на ислямската култура. В Мали има изключителни природни забележителности, туристически забележителности. Това са много характерни неща за нашата страна. Ние също имаме древни отношения с Европа. Танко Муса е създал дипломатически отношения с Португалия още през 14 век. Господин председател, уважаеми депутати, пред вас се изправят избраниците на Европа. И аз искам да изкажа безкрайната признателност на малийския народ за вашата воля за сътрудничество между Европейския съюз и Мали. Европейския съюз е основният партньор за развитието на Мали. Ние се ползваме от помощи от Европейския фонд за развитие – и сме ни от първите в Африка. Също на вас се дължи отличното действие на нашите усилия за сътрудничество. ние се възползваме 100% от помощите и работим успешно по проекти. Уважаеми депутати, Резултатите от нашето сътрудничество имат директни резултати, имат директно въздействие върху качеството на живота на нашия народ и съставляват основата на нашата демокрация. След проведения преврат в 1991 година, процеса на демокрация в Мали започна като един ключов етап – по време на който се извърши демократична е, промяна. Това започна през е, март 1991 година и продължи до 1992 като там се формулираха и ангажименти към демокрацията. Този преход доведе до свободни избори през 1992 година и 10 години след това аз бях избран с общи избори през 2002 година, с което се сложи основен момент в развитието на демокрацията в Мали. Дама и господа, след моята, моят избор аз предложих на политическата класа в Мали да работя в консенсус и да управляваме страната заедно, зачитайки разликите си. Така се опитваме да преодоляваме и кризите, които се случват след изборите. Търсиме общи цели, търсиме взаимни усилия в името на развитието на Мали. Според нас трябва да има повече кохезия, повече близост в политическите сили, а не разделение. Това е основен елемент на демокрацията. Политическият консенсус, който бе възприят по мое предложение, не означава да бъдем единодушни, а означава по-скоро да търсим компромиси. Политическият консенсус в Мали е един опит да се движим в посока на конструктивни действия, конструктивна политика за бъдещето на Африка. Да търсиме голямо правителствена коалиция, да обединяваме политическите сили в Мали около визията на един независим избран президент. Ние търсим единство между отделните части на обществото. Също така търсим и единство не, вътре, в политическа, вътре в политическата класа и между политическите групи. В духа на консенсус ние започнахме размисъл по консолидацията на демокрацията в Мали. Комисията, която беше натоварена с тази задача, проведе срещи с политическата класа, гражданското общество, религиозните общности и синдикатите. Предложената реформа има за цел да преодолее слабостите, които бяха установени, да се осигури активно участие на гражданите на изборите и да се намалят разходите, свързани с изборите, да се разработи статут на опозицията и ръководителя на опозицията. Това ще бъде предмета на референдум след, като, след приемането от а, а, Народното събрание. Ето защо тук пред вас искам да поздравя малийските депутати, с които поддържам най-добри отношения. Независимо от това дали те са от президентското а, мнозинство или от опозицията, искам да им благодаря за това, че приеха да ме придружат тук в Страсбург. Господин председател, госпожи и господа депутати, политическото развитие, политическите промени в Мали вървят в посока на децентрализацията. Искам да ви кажа, че от 10 век а, ние сме а, били, ние сме осъществили множество децентрализации. Та, тези дейности са свързани с следните аспекти. Първо, де, има убеждението и също убеждението, че децентрализацията не може да се извърши като еднократен акт. Тя не може да успее без постъпателни реформи които имат за цел да изградят политическо-економическо управление. Тя не може да успее без подкрепата на Европейския съюз, както в политическата, така и в економическата област. И в административната реформа ние използваме, използваме опитът на Европейския съюз. В Мали има 63 градски и селски общини. Те се администрират от съвет и регионална асамблея. Териториалните общности осигуряват национално представителство на децентрализираните общности. Предвижда се създаването на Сенат като част от нашите усилия за децентрализация. За да се осъществи локално развитие, е необходимо да се създаде агенция за инвестиции. По този начин ще могат ще могат да се осигурят социални услуги на нашите граждани. Господин председател, госпожи и господа депутати, пред тази уважавана асамблея искам да кажа няколко думи за иммиграцията. Въпросът за иммиграцията засяга всички нас, тъй като той е, е свързан с различни измерения за всяка една от нашите страни. Този въпрос е свързан с е, демографски проблеми, социални, хуманитарни и въпроси и а, въпроси свързани с светския характер на държавата и идентичността. Необходимо е, е имиграцията да даде своя принос към глобалното развитие. Ето това е предизвикателството, пред което сме изправени. Изтичането на мозъци е най-сериозният проблем за африканските страни, като имаме предвид ограничения брой квалифицирани лица в областта на здравеопазването и образованието. Според Международната организация за миграцията, 40% от африканските страни имат са свидетели на това, в 35% от вишистите им живеят в чужбина. Имиграцията е предимно в Африка. От около милиард африканци, 2 милиона африканци на юго Сахара живеят в Европа. Трагедията на тези младежи – на тези жени и дъщери, които прекусяват пустинята, които отиват за европейският рай, които стават жертва на трафиканти. Колко са? Колко от тях умират от жажда, колко от тях изчезват, няма статистика за това. Да взема за пример моята страна. Ще дам за пример моята страна Мали, голяма страна в, на имиграция и емиграция. 4 милиона а, и, мигранти, 3 милиона и половина живеят в африканския континент и 200 хиляди в Европа, останалата част на света. От економическа гледна точка, прехвърлянето на средства възлизат на 450 милиона евро на година, т.е. 11% от БВП, според едно проучване на Африканската банка за развитие през 2005 година. Според този източник, тези трансфери възлизат на 85% от обществената помощ за Мали. Господин председател, почитаеми депутати. Аз приветствам качеството на политическия диалог между Европейския съюз и Мали по въпроса на миграцията. Съвмест... Е, политиката на развитието дава възможност на всяка от страните да финансира програми за обучение и образование на младите да не забравяме и програмите за интеграция. Политиката за емиграция ни дава възможност да натрупаме опит с създаването в Бамако на център, информационен център и център за управление на миграцията. Този център дава информация по въпросите на миграцията за потенциални мигранти и подпомага завръщащи се мигранти. Информират се гражданите по, по, за опасностите на незаконната миграция. Господин председател, почитаеми депутати. Avec l'Union européenne. Il est donc opportun. Мисля, че е много важно да повдигнем въпроса за заплахите, които сме изправени при територия 8 милиона квадратни километра, една четвърт африканския континент на юг от Мали, Буркина Фасо, Нигер, Алжир, Либия и Чад. Това са огромни планински райони и пустинни, пустинна среда, безлюдна среда, в която е много трудно да се живее. През дек... температурните различия са огромни от плюс 50 до 0 е, градуса. Огромно... Огром... Най-важният поминък е животновътството. Населението живее в крайно несигурни условия. Има и други альтернативи на престъпността. Мали има територия от 650 000 квадратни километра. Мали е транзитна зона и днес казвам убеденост. Моята страна е заложник и жертва на трансграничните заплахи. Тази заплаха е свързана с незаконната иммиграция, дрогата и салафистските групи от Магреба. Тази заплаха е свързана с отвличания, убийства и мобилността а, и преминаването на лица през нашата страна. Никой от заплахите, които споменах, не, не е лесна за преодоляване. А, Голяма част Ислямът в нашите страни се практикува от 9 век, но това е миролюбив ислам. Ние обаче не разбираме идеологията на воинствения ислам в Сахаро-Сахилянската ивица. Ние не разбираме тази фундаменталистка идеология, която се проповядва в, тази, в този район. Може би днес не се разбира сериозността на тази заплаха. Зората Сахо Сахалян от известно време е предмет на усилия от наша страна за преодоляване на сигурността. Проблемът става все по-тревожен. Това явление е толкова сериозно, че наложи разработването на специална политика за борба срещу тероризма и заплахите. В основата на тази политика идеята да се помогне на гражданите, да се раз... инвестира в политика за сигурността, да се предоставя на най-озимата част от населението това, което им е най-необходимо. Приехме нови мерки за тази политика за сигурността. Също така засилихме своята политика срещу разпространението на оръжия. Регионалното сътрудничество също е много важно. Това са все много важни неща за сигурността. Имаме специална, специален център за борба срещу тероризма. Тази инициатива има подкрепата на Европейския съюз и ви благодарим за подкрепата. Също така искаме да благодарим и на други страни, които ни помогнаха да създадем национална служба за борба срещу наркотиците. Също така създадахме, разработихме законодателни мерки в съответствие с стратегията за борба срещу тероризма и проблемите на сигурността създадахме специална агенция, която да работи срещу проблемите на сигурността това е стратегия за периода 2010-2012 година. Основната цел е да намали и да премахне евентуално източните на несигурност в северната част на страната. Ние е, ще предприемем категорични действия е, срещу всички опити за подкопаване на сигурността. Ние искаме заедно с това обаче държавната администрация да управлява а, районите, които, в които сигурността е най-застрашена. Също така искаме и въоръжено присъствие, за да подобрим сигурността и да не допуснем престъпни групи да вилнеят правителството на Република Мали и местните общности също така отговарят за персонала и за дейностите, които ще се осъществяват там. Ще създаде специална група, която да изразходва средства от секторния бюджет и да следи за координацията между отделните части на администрацията, дами и господа. Основните ни проблеми са свързани с анализ на проблемите. Необходима е е, визия, която да е съгласувана. През 2006 година аз лично предложих конференция за развитието и мира в ивицата Сахаро-Сахалиен. Днес, е, ни, днес трябва да имаме обща отговорност. Никоя страна в тази ивица не е застрахована. Никоя страна обаче не може да отговори сама на различните заплахи. Необходимо е регионално сътрудничество с оглед на трансграничните заплахи. Трябва да поставим акцент върху факта, че борбата срещу тероризма а, не е лесна. Борбата срещу тероризмът е отговорността на е, избран, на, тези, които са избрани от е, гражданите. Но гръбнакът на тази борба е местното ниво, за да осигури альтернативи на местните общности на север и младите. Обучението и образованието може да засили нашият, нашият капацитет. Борбата обаче срещу престъпните мрежи ще зависи от дейности, които се приемат в крайбрежните страни и в страните, които са в района Сахаро-Сахален. Искам да добавя социалният напредък е необходим за всички сънародници. Проблемите на развитието следва да се решават на най-високо ниво. Постигането на целите на хилядолетието ще определи до голяма степен усилията, които полагаме за подобряване на ситуацията. Инициативата е свързана и с областта и с здравеопазването. Ние сме сигурни, че не всички цели ще бъдат постигнати. Въпреки, че е постигнат сериозен напредък и в Мали, и в Африка, в областта на образованието, намаляването на броя заболели от спина и достъпа до питейна вода. Ние възлагаме сериозни надежди на срещата в Нью Йорк. Необходимо е усилията се съсредоточат върху страните, които изостават. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, госпожо върховен представител по въпросите на външните работи, господин комисар на развитието, госпожи и господа депутати в Европейския парламент. Мали отбелязва 100 годишната от своето независимост и искам да това е повод да напомня, че Федерална република Германия е първата страна, която призна наш, новата независима страна през 1960 година. И тази страна изигра важна роля в нашето развитие. За нас беше голяма чест да ни поканите тук в парламента. Искам да ви, благоб... да ви благодаря за усилията да ни помогнете да вървим по-напред. Благодаря ви за вашето внимание. Uh, Благодаря, господин председател. Тук чухме благодарности за политическия диалог между Европейския съюз и Мали. Същото можем да, същите думи можем да отправим и към вас, господин президент. Вие говорите за реформи, те са много важни за вашата страна, но те са много важни и за Европейския съюз. Вие говорихте за политически компромис, за по-добро бъдеще на Африка. Ние ви приветстваме, защото именно това правим и ние в Европа. Опитваме се да направим това вече от 60 години. Затова ви приветстваме като един истински представител на демократична Африка. Благодаря ви за присъствието ви тук. Благодаря за вашата реч пред нас.